So, ladies and gentlemen, thank you very much. After the excellent... Добро утро, дами и господа. Вчера гласуването беше председателствано по прекрасен начин и сега на мен ми е трудно да а, повторя това, което тя направи при един много сложен списък за гласуване. Първият доклад е Калас Кой е за? Против? Отхвърля се. Сега преминаваме към техническото Устно изменение подложено докладчика за, против. Приема се. Сега преминаваме към компромисно изменение Едно. За, против, въздържали се. Приема се. Инте 5 за, против, Възражение приема се. Инте 6 за, против, Възражали се, приема се. Проверка. Инта 6. Това е, се възприема като нов член. Може ли... Може ли да осигурите списъка? Един представител на социалистите в повече. Никога Марк ти си винаги добре дошъл. Инта 6 електронно гласуване. Приема се. Компромисно изменение. 3 за, против, въздържали се. Приема се. Сега отиваме на девета страница. Инта 9 за, против, въздържали се пада, 28, 1-2 за, против, въздържали се, приема се, 1-2-3 за, против, въздържали се, приема се. 124 за, против, въздържали се, приема се. 125 за, против, проверка. Thank you.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 Инта 12 за, против, въздържали се. Проверка. за, 15 против, компромис 10 за, против, въздържали се, приема се. 47 и 176, 170, оттеглено, за против възражали се, приема се. 11 за против възражали се, приема се. 187 за против въздържали се, приема се. 108 за против въздържали се, приема се. Инта 14 за против въздържали се, приема се. Пада, пада. Инта 15 за, против, въздържали се, пада. Инта 16 за, против, въздържали се, пада. Инта 16, проверка. Инта 16 се приема 189 за, против, въздържали се, пада. Приема се 190 за, против, въздържали се. Проверка. Приема се. 17 пада. Не е необходимо да гласуваме 51. 191 за. Против. 192 за, против, проверка. Приема се. 56 и 57 за, против, въздържали се, приема се. 59 за, против, въздържали се, приема се. Интерно за, против, въздържали се, приема се. 2 за, против, въздържали се. Проверка. Приема се. Инта 2 за, против, въздържали се, приема се. 61 пада. Компромис 2. Пада. 65 за. Против въздържали се. Приема се. 67 за. Против въздържали се. Приема се. 6 за. Против въздържали се. Приема се. 71 за. Против въздържали се. Приема се. 7. Компромис 8, 12, 74 за, против, въздържали се. Приема се. Инта 3. За. Против. Въздържали се. Нека да проверим Инта 3. 76 за, против. Въздържали се. Приема се 77 за, против. Въздържали се. Пада. Гласуваме доклада в като цяло по именно гласуване. Още двама трябва да гласуват. Още двама души не са гласували. Гласуваме проекта за законодателна резолюция. Още двама души трябва да гласуват. Следващото гласуване Зелената книга за финансовите услуги Доклада на господин Прието. Изменение 1. Готови ли са? Гласуваме Зелената книга за финансовите услуги. Изменение 1. За, против, въздържали се, пада. За, против, въздържали се, приема се. 3. За, против, въздържали се, пада се.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 Мисля, че се приема. Искате ли да проверим? Приема се. Компромис. 15 за, против. 15. Изме, изменение 15. За, против, възражали се. Отхвърля се компромис. 5 за, против, възражали се. Приема се 17. За, против. 17 пада. Компромис 12. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 20. Изменение 27. За. Против. Въздържали се. Пада. Компромис 6. За против, въздържали се, приема се. 32 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 8, две части за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се.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 против, въздържали се, приема се. 51 и 52 за. За, против, въздържали се. Прием. А, пада, извинявайте. Компромис 10 за, против, въздържали се, приема се. 56 за, против, въздържали се, приема се. 57 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 13 за, против, въздържали се, приема се. 63 за, против. Нека да проверим 63-то изменение. Приема се. Компромис 14. За, против, въздържали се, приема се. 68 за, против, въздържали се, приема се. 69 за, против, въздържали се, проверка. Отхвърля се. 70 за, против, въздържали се, приема се. 73 за, против, въздържали се, приема се. Проверка. Приема се. 74 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме становището по именно гласуване. 30 за, 1 против, 2 въздържали се. Поздравления! Последният доклад е стратегия за въздухоплаването в Европа. Изменение 1 за, против, въздържали се, приема се 2. 2 за, против, въздържали се, приема се. 7 за, против, въздържали се, приема се. 3 за, против, проверка. Пада. 10 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. 4 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7 за, против. 7 за, против, въздържали се, приема се. 13 за, против, въздържали се, приема си. 14 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали. Тук ще проверим. Компромис 18. 18 18-то изменение, каза председателката. Деветнайсет за,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 разделно гласуване по 23-то изменение. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 24 за, против, въздържали се, приема се. 25 пада, 26 също пада. Стигаме до номер 30 за, против, въздържали се. Да проверим. Отхвърля се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. 33-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 6. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. 38 за, против, въздържали се, приема се. 43-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 47 за, против, въздържали се, приема се. 48 за, против. Проверка. Пада. 50 за, против, въздържали се, приема се и окончателното гласуване. Приема се с 31 гласа за, нито един против и дама въздържали се. Поздравление, благодаря на всички. Преди да станете и да си тръгнете, Предстои изключително интересна програма днес след обяд с интересни оратори. Така че, ако можете да дойдете прекрасно, ако заминавате на вакансия след това гласуване, приятна вакансия. Ще се видим през есента. предстои ни много работа през есента. Благодаря ви за